Скъпи колеги, нямаме време, а въпросите пред нас са много. Дес, десет оратора, затова искам веднага да започна заседанието, да кажа на всички добре дошли, да ви напомня, че това всъщност е продължение на сутрешното заседание, на което се обсъди европейското гражданство, консулската закрила, сътрудничеството в областта на гражданското право. Нашето заседание е посветено на демократичното участие и отново гражданството на Съюза. Тъй като ораторите са много, ще разполагат с максимум по 5 минути, за да ни останат и няколко минути за въпроси и отговори. Имаме час и половина и ще разгледаме въпроса за разширяване на демократичното участие на европейските избори и утвърждаване на европейското гражданство. Ще обсъждаме нормите на изборното право, електронната демокрация, акта за избори от 76-та година и демокрацията на участието чрез европейските граждански инициативи. Знаем, че избирателните закони са много сложни и различни в целия Европейски съюз, но те са много важни, особено като стигнем до изборите за Европейски парламент. Понякога обсъждаме с националните парламенти изборното право и виждаме, че ни трябва наистина много по-точно определение за процедурата на европейски избори. Би трябвало тя да се уеднакви Договорът дава на Европейския парламент правото да изготви нормите за европейски избори. До сега не сме успели да го направим. Ето защо изборите за Европейски парламент се организират съгласно националното право. Това предполага различни подходи в различните държави членки. Аз знаем, че би трябвало да се водим от единото европейско гражданство, както е дефинирано в договорите. Има различни въпроси, различни подходи и варианти на национално ниво, което създава излишна сложност. При изготвянето на новия избирателен акт ние ще се водим от гражданското участие за нас е важно да увеличим избирателната активност. Това е отдавнашен проблем. Освен това искаме да създадем истинска европейска публична сфера или европейско измерение, така че европейските политически въпроси да бъдат част от предизборния дебат. Важно е да Подобри ми качеството на различните предизборни организации, що се отнася до равенство, прозрачност, видимост, институционална ефективност. Искам да подчертая, че в нашето предложение не се стремим да наложим пълно уеднаквяване – по-скоро искаме да сближим националните избирателни системи. Искаме да има разумен баланс. в това, което се предлага, както и в процедурата. Като разбира се, държавите членки ще си запазят известна свобода. Тази свобода ще се запази и що се отнася до правомощията на съвета. Този нов закон се изработва от двама докладчици от две различни политически групи и за това искам да дам думата на колегата Лайне, с който работихме заедно. Заповядайте, пет минути имате. Много ви благодаря, Данута. Искам да кажа добре дошли на всички, които се отзоваха на поканата за това изслушване. Всъщност, вие очертахте основното в това предложение, което представихме успешно в комисия АВКО. В пленарна зала имахме някои трудности, но се наложихме. Правото на инициатива на парламента беше ефективно изпълнено с това предложение. Мисля, че всички тук ще се съгласят, демокрацията на участието в Европейския съюз е изключително важна. На всеки пет години ние избираме един транснационален парламент, нещо много различно от всички останали. Европейският парламент се избира пряко и свободно. Разбира се, националните граници не отпадат, но за първи път ние проведохме такава кампания последния път и се надявам тя да се подобрява от тук нататък. Хората обаче като че ли не проумяват, че това са европейски избори. За тях това е национална кампания, водят се национални дебати и това на фона на разрастващия се национализъм – Европейските интереси се обсъждат единствено от национална гледна точка. Това никога не води до нищо добро. Ето защо е крайно време наистина да се извърши реформа на условията и да се проведат едни истински европейски избори. Даваме си сметка, че целта е амбициозна, но се заехме за работа – Съветът с единодушие може да въведе европейски избирателни райони, което означава да се работи в 28-те държави членки. Това може да се направи. Парламентът настоява за подобна идея от 20 години. Необходимо е да се осъществи пробив, така че да има истинска европейска кампания и дебат европейските политически партии ще могат да съставят своите списъци с кандидати. Разбира се, всички кандидати са отлични. В 2019 година едва ли ще успеем да въведем всичко това, но предлагаме кандидатите в началото на списъците да бъдат избрани поне 12 седмици преди деня на изборите. Това е важна промяна. За първи път го направихме 2014 година, надявам се и 2019. Имаше много силна съпротива Съветът също оказва съпротива и в момента обсъжда нашето предложение. Третият елемент е свързан с политическите партии и доколко те могат да бъдат разделени. Аз бях автор на такъв доклад 2003 година. Тези партии всъщност не са достатъчно видими. Затова предлагаме да има предизборни материали, материали за медията и телевизията, като винаги се споменава връзката с Европейския съюз, така че постепенно гражданите да научат повече. Искаме да включим европейското измерение. Освен това, трябва да спомена прозрачността при подготовката на европейските избори, тъй като в много от държавите членки установихме, че кандидатите се знаят до 95 дни преди изборите – в други страни до 17 дни преди изборите тези кандидати пък изобщо не се познават. Това не е сериозно. Знаем, че списъците се изготвят от партийните бюра в последния момент и гражданите изобщо нямат представа кой ги представлява. Те не се срещат с кандидатите. Ние искаме да се даде този срок 12 седмици преди деня на изборите а не кандидатът да става ясен 17 дни преди този ден. Това е наистина несериозно и показва единствено, че националната политическа класа се отнася с пренабрежение към европейските избори. Важно е и равенството, равнопоставеност на половете. В Европейския парламент имаме добър баланс – но може да се постигне и повече, тъй като жените са половината от населението на планетата и ако променим избирателния закон, можем да окажем натиск върху партиите, така че да има равенство на половете. Скъпи приятели, ние си свършихме работата, предложението беше представено в пленарна зала, сега е в съвета. Както казах, ние имаме нужда от единодушно решение на съвета. Дори една държава да се противопостави, това ще ни спре. Ако ни спрат, ще бъде много жалко. Ние би трябвало като гражданско общество наистина да упражним натиск и да направим така, че за следващите избори да са осъществени тези прагматични предложения. Малко се срамувам, че публично известни политици, които говорят на европейски теми, всъщност чрез делата си показват нещо съвсем различно. И обикновено обясняват защо нещо не може да се направи или не бива. Нека да заложим далеч по-добри условия за изборите през 2019 година. Много ви благодаря. Не се водете от колегата като пример за подражание. Той говори 7 минути, а ви давам по 5. Рамон от комисия Реги. Много благодаря, госпожо председател. Исках да уведомя всички, които присъстват за инициативата в АВКО във връзка с текущия дебат. Той засяга всъщност качеството на нашата демокрация. Елеонор беше докладчик по тема, наречена демокрация. Ние искахме да разгледаме проблемите на демокрацията, инструментите, с които разполагаме, всичко, което наричаме новия свят на технологиите. Искахме да подобрим качеството на демокрацията. Всъщност, Като говорим за нашата демокрация в Европа, във всички държави членки, е, виждаме, че има много сериозни проблеми. Ние сме, тъй да се каже, в демократична криза, която има множество измерения. Нека започнем от прословутата теорема на Родери, която гласи, че колкото повече глобализация има, толкова по-малко демокрация. Тъй като управлението на множество нива всъщност се оказва изключително трудно за приспособяване към класическите демократични насоки, особено в Европа. Има демократична криза и все повече трудности ние вече не можем да обясним как се управлява, защото това се оказва твърде сложно. Не можем да обясняваме сложните си решения. Затова и няма много доверие в институциите. Има проблеми с корупцията, има отдалечаване на представителите на обществеността от самата общественост. Партиите всъщност монополизират отношенията между гражданите и институциите. Говорим за криза, тъй като има криза и на предишния социален договор, който беше много важен за връзката между гражданите и институциите. Но хората са недоволни от това, което сега виждат, що се отнася до данъчна политика, обществени услуги. Всички са недоволни от последиците на кризата, тъй като отново се надига неравенството, кризата на обществените услуги. Економическата политика очевидно има своите ограничения, те се налагат от пазара. Със сигурност, пак ще кажа, нашата демокрация е болна. Втората част от въпроса е доколко технологиите могат да ни помогнат. Ние, разбира се, нямаме претенциите, че технологиите ще бъдат някаква панацея, чудесния инструмент, който ще реши всичко. Не, това не е така. Проблемите са структурни по естеството си но все пак си струва да се помисли дали в това ново общество на комуникациите могат да се намерят инструментите и механизмите, чрез които да подобрим демокрацията. Накрая, госпожо председател, бих казал нещо, което едва ли е ново, тъй като вече 10 години в много от европейските институции и в съвета на Европа се мисли за това. Европейската комисия работи. Имам предвид опита в е, различните държави, членки с електронното управление, механизмите за прозрачност в този вид управление. И ако го казвам, то е защото трябва да се запитаме напълно скромно, разбира се, какво е постигнато и какво още трябва да се направи. В този случай не става дума за някакъв теоретичен дебат. Има купища от книги по темата. По-скоро трябва да намерим конкретните формули, които да помогнат на нашата демократична система, както разбира се и на отделните държави членки – трябва да подобрим гражданското участие в политиката. Има възможности и натрупания опит ни позволява да видим кое е реалното и кое е мит и легенда, тъй като е ясно, че в тази област има и доста голямо митологизиране и възхваляване на технологиите. Нека видим какъв е опитът. Прозрачността в някои случаи се използва повече от групите по интереси и лобистските групи, отколкото от гражданите, например – но така или иначе, госпожо председател, нашият проект предвижда и очертаване на възможните ограничения, така че да намерим най-добрия път по посока на демокрацията. Благодаря ти, Рамон. Джорджи. Much, Chair, every... Благодаря, благодаря на всички, които са днес тук за тази възможност да говорим за гражданството и по-специално Европейската гражданска инициатива. Гражданството за мен е свързано с регламентиране на връзките между властта и е, гражданите. Може да има лошо и добро гражданство. Някои от системите иллюстрират второто. Идеалното би било, когато гражданите могат е, да се обръщат към властта и властта да отговаря на техните искания. Това е сложен процес винаги и динамичен процес, тъй като и двете страни се променят в процеса на взаимодействие. На ниво Европейски съюз, Европейската гражданска инициатива е един от инструментите за това гражданите да подават идеи, като по този начин действат на правоимащите. Това е в 11 член от договора, има нужда от 1 милион подписи, по която и да е тема, по която искаме законодателство. Това е много важно, защото по този начин се разрежда монопола на комисията за а, законодателна инициатива. Тя и има наистина потенциал да бъде голям инструмент. Вече 4 години, или поне близо до 4 години вече работи тази гражданска инициатива и мога да кажа, че както и да го мерим, успеха все е нула. Доста инициативи са пристигнали, част от тях са били получени, други са в процес на събиране на подписи. Доколкото зная, освен ако нещо не се е случило, напоследък нито една от тези инициативи не е стигнала до нещо конкретно, т.е. до законодателство. И така, мисля, че би било справедливо да кажем, че няма голям успех подаването на такива инициативи. Песимистите има такива, казват, че това е провал. Аз не съм песимист, не мисля, че идеята се е провалила, просто смятам, че не работи много добре. Още много работа трябва да се свърши, що се отнася до условията. И ние, разбира се, в парламента ще следим развитието, особено в Комисията по конституционни въпроси. Най-вече мисля, че Европейската комисия доста бавно отговаря. И то го казвам учтиво и меко. не е идеално, не е идеален отговора на комисията. От информация от гражданското общество има един такъв дух, който казва това няма да се случи, комисията трябва да е малко по-отворена. Гражданите, всъщност нямам цифра за общия брой подписи, които са получени, но мисля, че са няколко милиона. Част от тях, поне тези, които съм говорил аз, казват, това е загуба на време, всичко ще се провали, няма да стане. Защо да не стана евроскептик, се питат те. Ми, мисля, че може да се отговори така. Аз лично а, смятам, че този инструмент трябва да заработи. Много работа може още да се свърши и ми се иска да има много по-отворен и открит а, отговор на инициативи, които идват отдолу. Благодаря. И аз благодаря. Сега се обръщам към Европейската комисия, дирекцията за основните права. Пол Немит. Благодаря, госпожо председател. Много се радваме, че сме тук. Европейската комисия иска да работи за повече демокрация в Европа. Европейския парламент бе избран за първи път през 79 година, след това имаше съвместно вземане на решение, това бе успешно, след това имахме листа с водещи кандидати, който бе въпрос на политическа воля, защото в края на 90-те вече се водеше такава една дискусия, да има списък с водещи кандидати и експертите казаха да, но бяха още няколко десетилетия необходими. И сега имаме инициатива на парламента и онлайн ни я представи, ние подкрепяме един опит да се кодифицира този списък и други елементи от изборите, които са много важни. Така че битката е трудна но участие и успешна. Нека да кажа няколко факти. Е, Едно проучване бе направено наскоро. Започвам с припомняне на някои елементи. Първо, участниците в изборите. Къде са слайдовете? Ah, yes. So, second slide, please. Ако обичате втория слайд. Нужен ми е втория слайд, не първия, ако обичате. Искам да ви припомня, че с въвеждането на този списък с водещи кандидати има една тенденция надолу на избирателната активност. Всъщност с това приключи този спад. 0,39% е спадът. Само това е третия слайд, искам втория. Благодаря. Интересна е картината за участието. Имаме слабо участие, особено в новите държави членки в Източна Европа. Не е ясно защо. Част от причините може би се дължат на това, че националното отношение към демокрацията също е определящо при участие в европейските избори. Европейската комисия подготвя а, също така и пори местно ниво и там избирателната активност също е спаднала. Ниската избирателна активност за Европейския парламент не е нещо специфично за европейско ниво. Това не бива да се забравя идея с ниската, идеята с ниската избирателна активност се забелязва и на местно ниво. Защото много казват, далече Европа, гражданите ни я разбират. Ми да внимаваме. Местното ниво е близо и все пак продължаваме да имаме такава, такава ниска избирателна активност. Сега ще преминавам от по-дребните въпроси пред демокрацията и по-големите. Кои са малките? Тези 40 милиона европейци, които живеят в други държави членки, могат ли да гласуват и знаят ли правата си? Големия въпрос на демокрацията е дали функционира демокрацията. Трябва да направим разлика между тези два въпроса. Ритмично ще се движи между двата вида въпроси. На този слайд, който виждате в момента, говоря за малкия въпрос пред демокрацията, който е знаят ли хората, че един гражданин, който живее в друга държава, има право да гласува. Става дума за 40 милиона. Отговорите обикновено се прави 67% знаят, че дори да живеят в друга държава членка, те могат да гласуват. Следващия слайд. Ритмично се връщаме на големия въпрос пред демокрацията. Какво да направим така, защото тези 400 милиона да излязат да гласуват. Има проучване на Европейската комисия, което показва, всъщност не показва нищо изненадващо за политиците. Хората искат да знаят как политиките се отразяват на живота им, 84%, програмите и целите на кандидатите и целите на водещите кандидати. Нещо много важно, 77%. Ето това показва, че тези, този списък с водещи кандидати е нещо положително. 72% казват, че е добре да има връзка между материалите от е, избирателните кампании и политическите семейства. Връщаме се на малкия въпрос пред демокрацията за тези 14 милиона. Вижте, много ритмично се движи моето представяне. Постоянно от едно на друго. 21% са имали трудности при гласуване в друга държава членка на местни избори в държавата, която живеят по-настоящем. Пак са тези 14 милиона. Има административна тежест при регистриране в списъка на избиратели. Това е свързано с гласуването в друга държава. Това не е големия въпрос пред демокрацията, който се интересува парламента със своите инициативи. Мисля обаче, че е важно да говорим за това. Връщам се на големия въпрос пред демокрацията. Как ще стане по-лесно да се гласува на европейски и местни избори? Не, извинявайте, това отново е малката демокрация. Отделни писма, които да показват как да се регистрира човек, автоматична регистрация, електронно гласуване. Следващия слайд – Връщаме се на големия въпрос пред демокрацията. Повече достъп до новини и политически предавания в трансграничен план. Нека спра тук. Това, което забелязахме при последната кампания с водещите кандидати, беше, че тези кандидати посетиха множество градове, всички медии ги отразяваха, социалните медии също, но когато провеждаха своите дебати, предаването в трансграничен план на тези дебати бе блокирано по географски принцип. Това е проблем. Ще се опитаме да решим този проблем в правилата за цифрови единен пазар. В бъдеще, когато има политически дебати, изобщо дебати, свързани с политическа информация, да няма блокиране на географски прилив. При, принцип. In elections, so that people see the debates between the Spitzenkandidaten, if they take place, let's say in Italy, that they can see it all over Europe. But this is also interesting for democracy. Това е интересно и за демокрацията в държавите членки. Изключително важно е да се знае, че политическите новини трябва да преминават лесно границите. Трябва да има плурализъм на медиите и пресата. И така гражданите ще се запознават и с други източници. 53% от анкетираните казват, че са частично запознати с информация, но критикуват блокирането на географски принципи. 83% имат нужда от повече достъп до програми от различни държави членки. 91% смятат, че трансграничният достъп ще доведе до сформиране на по-добро политическо становище. Следващия слайд е много важен. Много от държавите членки, социалните медии, Google, Facebook – са източник номер едно, две, три на политическа информация. И това всъщност ни казват и анкетираните. Основният ми източник на информация е интернет. Над 70% плюс над 50% социалните медии. Ако ги съберем, става ясно, че от телевизия, радио и вестници са по-важни. Социалните медии и интернет. Те са основният източник на политическа информация. И накрая, когато искаме да мобилизираме хората да участват в демокрацията, нека не се съсредоточаваме само върху глас... деня на гласуване. Нека да казваме конкретните, да разказваме конкретните истории. Политическият процес в Брюксел трябва да доведе до промяна. Бих искал да иллюстрирам това, за което трябва да говорим повече. Например, реформата на защитата на данните резултатите ще да бъдат различни, ако нямаше 20 активисти, хора като Макс Шремс от Виена, които работиха с политиците, политиците тук и се пребориха с лобито на фирмите с големи бюджети. Ето това е един успех. Трябва да описваме и хората, които се крият за тях. И това ще се хареса много повече на хората. И хората ще си кажат, ето така мога да участвам в демокрация. Няма нужда да цитирам вторично законодателство. Добрите новини са, че не само трябва да се участва в демокрацията, нашите съдилища в Европа всъщност откликват на желанията на гражданите. Макс Шреймс получи едно решение от съда, свързано с Safe Harbor при масовото наблюдаване от страна на САЩ. След това имаше решение за задържането или съхранението на данните. Ето, съдът реагира. И ето един парламент, където имаме участие след лобистка кампания и това оказва своето въздействие. Трябва тези истории да бъдат разказвани на хората, защото това е успешно участие в демокрацията на гражданите. И не бива да ги разказваме само в деня на изборите. Благодаря. Благодаря, господин Немиц. Искам да ви кажа, че имаме нужда от подкрепа на Европейската комисия, когато водим преговори с съвета по изборното законодателство. Ендрю Дъв, който е наш бивш колега депутат, един от най-европейските европейци. Ендрю, заповядай. Благодаря много. Chairman, it's a great uh, pleasure. За мен е огромно удоволствие, че съм тук и че мога да поздравя докладчиците за изборната реформа, за успешното приемане на тяхната резолюция. Избирателната реформа е много по-важна, отколкото изглежда. Е много по-сложна за изготвяне и за изпълнение. Зная, че поради тази причина договора дава на парламента правото да излиза с предложения за избирателна реформа. Think how hard. Помислете колко проблематично би било Европейската комисия да е тази, която да инициира цялостно предложение. Сигурно съм, че съветът се радва, че получава такива предложения, а не е задължен да изготвя такива. Една от основните причини за голямата криза на демокрацията в Европейския съюз е това, че националните политически партии не продължават да поясняват процеса на интеграция. Отказали са се да го обясняват. Част от тях не разбират е, мащаба на интеграцията. Другата част чисто и просто завиждат за правомощията, които вече има Европейския парламент. И нека да бъдем точни. Някои национални политически партии подхождат наистина отвратително към част от въпросите, като например бежанци, пред които сме изправени. Основната цел на това, което се опитваме да постигнем, всъщност е да заменим националните политически партии с силни европейски политически партии, които да предизвикват националната политическа класа при управлението на кампанията в национален план за избори и да се състезават помежду си за политическа власт, за гласове, за места в парламента, за позиции в парламента и в комисията и разбира се за политики. Виждате въздействието на спадането на интереса към националните политически партии, тъй като той е отразен в процедурата за парламентарен контрол на националните парламенти. Има 3 или 4 официални протеста от страна на национални парламенти във връзка с проекто решението да се промени акта. Няма как да постигнат, разбира се, прага за жълт картон. Но, имайки предвид протестите, мърморенето, влакването на националните парламенти, по отношение на нашите предложения за избирателна реформа, трябва да бъдат третирани наистина сериозно и надлежно. Трябва да обясним на националните парламенти, кога и къде се прилага субсидиарността при създаване на една единна избирателна процедура. Трябва да отговорим и на критиките, насочени към парламента, Европейския парламент. Такива практики имаше в миналото. Аз съм свързан с част от тях, но има такива критики и по-настоящем защото той не успява да обясни и да оправдае предложенията си. Макар, че проекто решението се опитва да свърже отделните избирателни райони с списъка с водещи кандидати, не мисля, че нещата са достатъчно ясно изразени, за да доведат до преговори от тристранен тип и да се постигне съгласие в съвета. Парламентът е прав, опитвайки се да спаси водещите кандидати, като опит, който натрупахме при последните избори. Но при липсата на конкретни предложения за създаване на пан-европейско седалище на първичното законодателство, 2019 година всъщност ще покаже, че опитът ни от 2014 ще бъде преобърнат и ще има отслабване на легитимността на Европейския парламент като действащо лице в конституционните въпроси. Не бива да подценяваме също така волята на много членове на съвета, да си върнат контрола върху промяната на процедурата за избор на следващ председател на комисията. Искам и се да се съсредоточим върху този въпрос. И по-специално решението на парламента до момента. Имаме и доклада на Ферховщад, който описва промените на учредителния договор, които се опитва да прокара Европейския парламент. Това ще изисква конвент. Според мен е невъзможно да мислим, че може да има споразумение за реформа на изборната процедура и всички други въпроси, които са засегнати Например, преразпределянето на местата между депутатите и всъщност между държавите членки. Особено, когато не се е провел конвент. Парламентът се надявам да се съсредоточи върху това, да се подготви за едно такова начинание. Трябва да се подготви да повлияе върху работните методи на този конвент. Трябва да се подготви също така за преговорите по същество които ще се проведат. Що се отнася до сроковете, за съжаление, този процес няма да приключи преди изборите за Европейски парламент след 3 години. Изключително важно обаче това начинание или този опит за засилване и укрепване на упражняването на европейска парламентарна демокрация на федерално ниво да изиграе изключително важна роля в кампаниите на политическите партии. И по-специално парламентът като цяло. Европейската комисия също, тъй като тя подкрепя една кампания, която да почива върху повече информация и повече стимули, отколкото в миналото. Благодаря. Благодаря ти, Андрю. Ам, сега Ифа Бертончини, дали успя да пристигне? Да. По 5 минути, моля ви, нека да се придържаме към това правило. Директорът на института Жак Телор има думата. Thank you. Sorry for the delay. Yes, I was blocked. Благодаря ви. Закъснях, защото на входа се забавих. Ще съм много кратък. И така по същество оставих документи на входа и може да ги разгледате, ако искате подробности. Набързо по важните неща. Първо ще кажа, че трябва да държим на качеството, когато се занимаваме с гражданството и участието на гражданите, което означава, че не трябва да се фокусираме само върху избирателната активност по време на европейските избори. 40-50% да речем има ограничения и в европейските избори, нелогични на тези, които са в Швейцария, Съединените щати и други подобни държавни структури. Трябва гражданите да са запознати с избора, пред който са изправени и в когато става въпрос за европейски избори. Освен това, гражданите трябва да са запознати с отделните политически партии, каква е разликата помежду им. В случая с а, водещите кандидати а, по тази тема работим в нашия институт от дълго време, от 2014, но искаме да продължим и напред. Има нужда от модернизиране на системата. Трябва да се придаде повече смисъл на политическите партии. В момента липсва тази, това свързващо звено между европейските граждани и, европейския, и европейските институции. Не говорим тук само за джобни пари за политическите партии. Това е третия аспект, на който искам да се спра. Знаем, че парламентарните политически групи в Европейския парламент с ключови актьори, след това бяха създадени политическите партии и след това политическите фундации. Трябва на политическите партии да се предоставят повече средства, да, да не им се дават само джобни пари, да се гледа на тях като на зрели формирования не, е, не трябва да взимаме парите от Европейския парламент и да ги даваме на тях, но когато говорим за паневропейска демокрация, трябва да има прави, че тя е свързана с повече разходи, трябва да се включват повече европейски граждани и те да са осведомени, когато правят избора си по време на европейските избори. Не говорим само за повече средства, но и правни промени свързани с политическите партии, политическите фундации, за да могат да, да, могат да бъдат по-активни по време на предизборните кампании. В момента те имат ограничени възможности не участват изцяло, защото политическите фундации могат да обучават активистите и това може да е много полезно по време на следващата предизборна кампания. Другите две неща, на които искам да се спря, искам да подчертая, че количеството средства, което трябва да бъде предоставане, зависи от ам, предстоящата предизборна кампания. През 2014 година беше направен избор възоснова на партиите. Изборът беше отворен, може да се отиде по-нататък, да се създадат финансови стимули за политическите партии. Може да се отида още по-далеч, като се номинира конвент, който включва представители от отделни политически групи. Освен това, може да има първични избори по, по аналогия на тези в Съединените щати и след това да има втори кръг, искам да кажа, че средствата ще зависят от самата система на провеждане на изборите. В списъците, ако се включват паневропейски кандидатури, може би ще е по-добре. И друга идея – вместо да създаваме паневропейски избирателни списъци, може би трябва да има повече стимули за включването в, наши, в националните избирателни списъци. Един от четирима кандидати да бъде чужденец и може би така ще се допринесе към провеждането на по-интересни дебати и гражданите да имат повече избор. Това е което мога да ви кажа за 5 минути и половина. Благодаря. Сега госпожа Кармен Прайсинг, генерален директор от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Ще се върна на гражданската инициатива, която беше спомената от господин Шопфинг. Благодаря на Европейския парламент, че включи тази точка в дневния си ред. Гражданска инициатива е една от най-новите права, въведени чрез Лисабонския договор и регламент, който е в сила 2012 година. Така или иначе тази инициатива все още прохожда. Ще използвам моите 5 минути, за да се концентрирам върху важните неща и това, което функционира и, и кое не е толкова добре с тази инициатива и какво правим по прилагането на тази гражданска инициатива. Какво може още да се направи, за да могат повече граждани да се облагодетелстват от тази инициатива, тя да се изпълнява надлежно и да се превърне в важен инструмент за участието на гражданите за демократичния процес. Господин Шоплинг направи оценка на гражданската ни инициатива. Аз се присъединявам към неговия анализ. Инициативата действа от 2012 година, на 5 години едва не е толкова стара е тази инициатива. Трябва да имаме предвид положителните аспекти. 35 граждански инициативи са били регистрирани от комисията. Нямаме точни данни за това от колко граждани са били подписани, но е, общо над 6 милиона. Три от инициативите са били успешни, минали са прага от 1 милион и са получили официален отговор от комисията. Имаме 5, 5 инициативи, които обхващат е, редица подръжници и а, е, заедно стига до този прак от 1 милион подписа. Успяхме е, да приемем регламента и да го приложим на практика, но разбира се, това не ни пречи да сме критични към себе си и да сочим грешките там, където ги има. Относно предизвикателствата и дефицитите, които открихме в регламент има аспекти, които осложняват работата на организаторите при използването на този инструмент. Има много сложно сертифициране, отнема много време и така много от гражданите се отказват да използват този инструмент. Друг въпрос, свързан с отговорността. Тези, които организират инициативата, не разполагат с правен статут, не са правоспособни субекти и е, това са основните предизвикателства. Друго предизвикателство е свързано с изискването за предоставяне на данни. Много граждани се отказват да използват това гражданско си право, за да подкрепят съответната гражданска инициатива. Понякога данните се различават в отделните държави членки. В предложението на комисията първоначално се предвиди много проста система, но в хода на преговорите всяка държава членка искаше да включи своите изисквания за данните и се стигна до една сложна система. Когато вече регламента регламента беше е, готов и прият е, и в момента се опитваме да упростяваме системата, но не сме стигнали много далеч. Тези сложни изисквания за данните водя до това, че много значителен брой от гражданите са изключени. Стотици хиляди граждани на Обединеното кралство живеят в чужбина, в друга държава членка, да не говорим за гражданите, които живеят извън Европейския съюз, да речем има и, и много ирландски граждани, които живеят в друга държава членка. Какво правим ние, за да подобрим ситуацията? Комуникацията и осведомителните кампании са нещо много важно е, всички заинтересовани страни институции полагат усилия да увеличат осведомеността и да предоставят информация за съществуващия инструмент за гражданската инициатива. В експертната ни група ние насърчаваме държавите членки да упросят правилата за изискваните данни, за да могат всички граждани да се облагодетелстват от това право. Освен това, в момента полагаме усилия да видим как могат да се използват и електронните подписи. Много се случва в цифровото пространство. Трябва да вземем предвид и това и се занимаваме съответно с този въпрос много интензивно. Искаме да упростим техническите спецификации за онлайн системите за събиране на данни. Освен това се опитваме и едновременно да опростим системата. С други думи става въпрос за предоставяне на информация, за опростяване и е, да бъдат обхванати възможно най-много граждани, които имат право да подкрепят гражданска инициатива. Ще приключа като кажа, че има положително развитие а именно, ние сближаваме позициите си с всички институции, изготвяне списък с предизвикателствата и с въпроси, които трябва да бъдат разрешени, областите, в които може да се въведат подобрения. Общуваме с консултативните органи, с представители на гражданското общество. Трябва бързо да се преразгледа регламента през януари изпратихме резолюция до парламента, в която посочихме, че ще се фокусираме върху тези е, неща, които са важни и е, е ясно, че се упражняваме върху комисията, възможно най-бързо да започне с преразглеждането на регламента. Има становище, което се изготви от ЕКОСОК. Съветът също е започнал да обсъжда въпроса това се случва в момента в отделните институции. Има и бюджетна линия за грантска инициатива. Това е нещо ново, не съществуваше предишните години. Обаче в тази бюджетна линия няма средства, но ще стане и това. По време на следващата бюджетна процедура ще се влеят и средства в това бюджетно перо. Полагаме съвместни усилия, имаме е, обща цел и е, всички институции искат да направят тази гражданска инициатива действаща, да се превърне в ефективен инструмент, който да се използва от гражданите. Благодаря ви. Госпожа Ида Соренсен има думата. Тя е член на форума, на младежкия форум. Ние представляваме младите хора, виждаме как едно цяло поколение е изтласкано в периферията на обществото и не храня никакви иллюзии за бъдещето си. Демокрацията е изисквала много усилия, не, не е било лесно. Сега, когато празнуваме демокрацията, не си а, даваме сметка, че ни губим много от нейните ползи. 72% от младите а, хора имат право на глас, но много от тях по 24 годишна възраст не гласуват. Много, младо, много малко млади хора биват избирани, много малък процент от депутатите са по 24 годишна възраст в бъдеще не се очаква избирателната активност сред младите хора да се увеличи. Младите хора не са глупави. Те ако видят, че определена политическа система няма никакъв смисъл, те няма да допринасят за нейното развитие. Докато се носят слухове за политици, които са корумпирани, младите хора няма да гласуват, няма и да участват по никакъв начин в тези установени структури. Ако младите хора знаят, че единственият начин да си намериш работата е да имаш връзки с точните хора, те няма да полагат допълнителни усилия. Бях в Португалия преди една година по програмата Еразъм. Бях там за определено време, но по време на престоя ми станах света на толкова случаи на корупция и започнах да се съмнявам в европейската демокрация. И разбирам защо а, португалските граждани не участват в а, изборите, не гласуват. Но това не е, се отнася само до Португалия за цяла, за цяла целия Европейския съюз. Младите хора никога, са, никога не са били толкова политически активни, както сега, нито пък поколението 69-та година, нито пък м, гражданите от м, скандинавските държави. Младите хора не гласуват, но това не означава, че не участват активно в гражданското общество, в отделни организации, в дискусии, в формирането на общественото мнение в интернет. Те работят за устойчивото развитие, за екологията и така нататък. Има две отделни системи. Младите хора трябва да са част от съществуващите структури. Това е единственият начин, по който можем да гарантираме, че ще имаме демокрация след 20 години. Нашият форум смята, че политиците трябва да разберат, че за да съществува демокрацията, трябва постоянно да се работи по нея и всяк, всяко поколение трябва да придобива основни способности, за да може да поддържа тази демокрация. Демокрацията означава отношение е, към нещата, което се придобива, а не се ражда с него участието в политическия процес. Това е нещо много важно. Не искаме да се сведе възрастта за право на гласуване на 16 години, да бъде по-лесно да се гласува. Беше, се спомена, беше споменато и електронното гласуване, автоматична регистрация, много по-гъвкави възможности да се гласува, ако не е, живеете в страната, в която сте роден или в която сте регистриран. Младите хора трябва да бъдат обхванати от процеса на взимане на решения и трябва да имат възможност да влияят върху нещата, които се случват в живота им. Във всички структури трябва да има млади хора. Много е важно след 10 години да има демокрация и това ще е възможно само ако младите хора участват в процеса на взимане на решения. На следващо място съществува гражданското общество, което ам, което обхваща и младите хора. Важно е да се а, водят дебати, важно е да се водят кампании, важно е да се ам, прави нещо за демокрацията. Тук не говорим за някакви много сложни неща и не е толкова трудно да се направят важните промени. Благодаря ви. Благодаря, че се съобразихте и създаденото ви време. Госпожа Адриана Крос е нашия последен, последен оратор. Всъщност тя е вносител на петиция от 2014 година. Петицията е свързана с електронното гласуване в Европейския парламент нещо, което е залегнало в нашето предложение, но нека ви кажа, съветът се отнася много неохотно към идеята. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на всички за това, че мога да обясня своята петиция. Аз съм от Словения, както виждате, млада съм, жена съм. И днес искам да говоря за плюсовете и минусите на някои от нашите предложения. Всъщност ние съставихме предложение, изготвено от студенти, предложение за Европейския парламент. Неговата тема е електронно гласуване. Искахме да се увеличи избирателната активност сред младите, тъй като в Словения тя е много ниска. И страни руских зирома словенски. Всъщност в Словения след 2003 година се направи промяна. Но въпреки предложението за електронно гласуване, идеята не беше осъществена. Разбира се, има разлика между електронното гласуване и интернет гласуването. При електронното гласуване просто се използват електронни уреди за проверка на гласовете, докато интернет гласуването означава да подадеш гласа си в интернет. електронното гласуване всъщност захранва интернет гласуването. Може и така да се каже. Нашата петиция настояваше Европейския съюз да определи норми и срокове, така че да се осъществи нашето предложение – Ние искахме също така да дадем достатъчно време на хората, за да свикнат с новата система. Подходът стъпка по стъпка е много важен в този случай. Както и вие казахте, през 2014 година се проведоха избори. След това ударението падна върху беженската иммиграционната криза, но така или иначе, междувременно, технологиите непрекъснато се развиват. Непрекъснато използваме и интернет. Докато електронното гласуване си остава недоразвито. Според нас – Електронното гласуване би трябвало да позволява на гласоподавателите да пуснат своята бюлетина, независимо дали се намират в страната си или не. Би трябвало да се използва веб-портал с бърз достъп до информацията. От друга страна, знаем, че има резерви, що се отнася до осигуряването на системата – през май 2014 година беше публикувана статия, в която се казваше, че в Естония през 2011 година е направен тест на електронното гласуване. Оказало се, че то лесно може да бъде манипулирано. Затова и според мен трябва да се внимава, но не да опрекваме системата. По-скоро принципът се корени в недоверието. Смятаме, че всеки ще злоупотреби. Същевременно виждаме, че следват скандал след скандал – има проблем с корупцията. Електронното гласуване, разбира се, не е някакво чудодейно решение, но то би помогнало да се промени мисленето. Надявам се в крайна сметка да се вземе решение. Искам да ви напомня за случката, в която известен учен търсил инвестиция за своето изобретение, но никой тогава не искал да му отпусне пари, а той се оказал гений. Много благодаря. The, the floor to all of you. I, nobody has so far asked for the floor, so I... Никой не виждам да иска думата. Имайте предвид, че нашето заседание трябва да приключи след 25 години. В противен случай колегата, който ще председателства след мен, сигурно ще ме накаже. Бал Барбара Спинели. Се президенте. Е, Благодаря, госпожо председател. А пропозито де ла кризи. Що се отнася до кризата на демокрацията, за която се говори тук? Хубаво е да помислим за това, какво ни казват движенията, които критикуват Европа в този момент. Включително и националистическите движения, които много често са и ксенофобски. Какво ни казват те? Казват ни, че партията като форма е отживелица. Има нови форми на участие, които се сформират. Още нещо, което ни казват тези критични движения, е, че негласуването намалява, защото все повече хора гласуват за крайни движения. Тоест, видяхте го сега и в Германия на изборите в Лендерите миналия уикенд – Изправени сме пред е, реполитизация на обществото. И това е изключително интересно. Не съм съгласна с идеята, че негласуването при избори не е проблем. Както каза доктор Бертунчини. Напротив, проблем е. Не е фатален проблема, че не може да има високо участие. Грация е прекече е соло и Кратос. А, всъщност не е проблема с Кратоса. Какво мога да заключа? транснационалните форми, като тези, които предлага е, господин Даф, са изключително важни. Важно е да се разбере какви са големите теми, по които може да има транснационално обучение, информация, просвета, защото е, не може само да се дават пари на съществуващите партии или пък е, тук-таме да се сложи ненационален е, представител в националните листи. Мисля, че е прекалено сложна кризата, за да решаваме нещата чисто технически. Благодаря. Thank you, Margaret Auken. Thank you very much for... Благодаря ви. Благодаря на всички, които се изказаха, но ние като че ли забравяме за нещо, което би трябвало да е очевидно. Във всички парламенти има комисии. В Европейския парламент също имаме своите комисии. Комисиите подготвят е, заседанията и на правителството в известна степен. ако комисиите на националните парламенти си свършат работата в рамките на комисията, то дискусиите на министрите ще бъдат много по-добре подготвени предварително. И по този начин наистина може да се постигне много. Да, разбира се, това изисква усилия, не става от само себе си но така и националните парламенти ще участват далеч по-смислено и мислят, че министрите ще знаят за какво става дума, ще идват лично, а няма да пращат някакви представители на свое място. Наистина, приканвам всички вас да използвате този инструмент. В Дания ние го използваме. Всъщност, ние бяхме първите, тъй като имаме споразумението от 93-та година, от Единбург, имаме и Макстрийския договор, но, меко казано, инструментът не се използва. We don't see the names, we don't, so I... Не виждам имената, за съжаление, но заповядайте и се представете. Благодаря. Аз съм европейски гражданин и ще говоря като европейски гражданин. Казвам се Хосе Фернандес. Искам думата, тъй като ние говорим за европейското гражданство на практика, но на теория всъщност то се явява допълващо националното гражданство. Именно за това на практика има толкова ограничения. Има държави членки, в които примерно 51% може да решат територията да се разцепи. Искат да останат или не в Европейския съюз. Има правителства, които предлагат референдуми в разрез с ценностите на Европейския съюз. Всичко това не помага на европейското гражданство. И аз като европейски гражданин мисля, че правата ни се смаляват. Преди 10-11 години проведохме кампания, имам предвид организацията, в която работя. Идеята беше е, да разпространим информация за Европейската конституция. Девизът беше гласува и това е твое право. Знаете, че повечето държави членки наистина подкрепиха Европейската конституция, но две държави членки не я подкрепиха и това всъщност също урони правата на всички европейски граждани. Мисля, че това е нередно. Хората наистина имат чувството, че европейският проект вече не ги защитава, не им обръща внимание, Господин Немиц постави големия въпрос на демокрацията дали трябва да въведем право, което отива по-далеч от избора на Европейския парламент или местните избори. Би трябвало европейските граждани да могат да гласуват по всеки въпрос с европейски последици. Благодаря. Дамата пред вас има думата. След това виждам някой тук. И с това ще приключим, за да има време за отговори. Бъдете кратки във въпросите си, за да могат да се включат и повече хора. Добър ден! Хема Мартинес се казвам. Ние участваме в общественото допитване на комисията от месец декември. Искахме да обърнем внимание на демократичното участие. Всъщност темата е много интересна за гражданството, мобилността и демократичното участие. В Европа наистина бихме искали то да се осъществи. То се осъществява чрез гласуването за Европейски парламент, но трудно убеждаваме гражданите си да гласуват. Има наистина проблеми. Те са във вътрешен план и се отразяват на гласуването. В моята страна Испания се направи реформа на избирателния закон от 2011 година. Оказва се, че след реформата за 2 милиона от нас е много трудно да упражним правото си на глас. Всъщност при последните избори само 10% от регистрираните испанци успяха да гласуват за Европейски парламент, което води и до разочарование. Дебатът никога не е бил толкова политизиран. Ние искаме да участваме в демократичния живот, но се оказва, че това е невъзможно, когато живеем извън Испания. Мината година също имаше гласуване, което беше важно, но се оказа, че ние пак не можем да гласуваме. Само 5% от испанците извън Испания можаха. Би трябвало да се направи нещо, така че ние всички да можем да гласуваме при равни условия. Благодаря. Благодаря. Господин Хайли, след това вие и вие. Okay. My name is Gerald Christian Heinkes. I'm coming from Germany. Джери Кристиан Хайнес от Германия. Аз съм съсъздател на Евросок. Ние искаме да работим за Европейския статут. Нашата организация е с нестопанска цел. Въпросът ми е към господин Немец. Бихте ли ни казали дали Европейското дружество може да ускори развитието на европейското гражданство. При последните избори европейските граждани имаха право да се организират единствено съгласно националните норми. Нямаше възможност да се самоорганизират на европейско ниво. На 2 декември разговарях с ръководителя на кабинета на господин Юнкер, професор Зелмайер, който ми обясни, че Европейската комисия не смята да предприема каквото и да било действие в това отношение. Същевременно господин Юнкер очерта 10 приоритета на 15 септември. Десета точка беше увеличаване на демокрацията в Европейския съюз. Нима наистина Европейската комисия няма да предприеме каквото и да било действие. Много ви благодаря. Благодаря дамата тук. А, всъщност, казва председателката, мъжът пред мен. Благодаря. Като родител, мен ме интересува Европейската гражданска инициатива, както и някои други инструменти. Хората като чили се страхуват да вписват своите лични данни при процеса на избор. Имам чувството, че се страхуват, тъй като всъщност тяхната инициатива може да бъде манипулирана и след това законодателното предложение да е доста по-различно от това, което те са искали. По този начин инициативата угасва още преди да е започнала. Какво можем да направим? Благодаря. И последният въпрос – след което ще чуем отговорите. Благодаря, добър ден, Александро Дженки от Легале Дженки. Ще бъда телеграфичен. Проблема с негласуването сред младите хора наистина е важен. Аз лично смятам и съм съгласен с госпожа Спинели какви са решенията. Те не могат да са технически, дори социални трябва да се използват социалните мрежи, интернет, както се предложи по-рано. Това може да е едно решение, което според мен е ценно и трябва да се анализира. Не трябва обаче да се действа в ущърп на сигурността Нужно е криптирана информация, криптирани ID-та с а, цифрови подписи а, от различен тип идентификация с двойно криптиране. Трябва сериозно да се обсъди това, като целта е да се премахнат бариерите не економически бариери, това са социални такива. Нека да премахнем филтрите, както ги наричам аз, между младите хора от електората и крайния резултат, т.е. изборите. Благодаря. Thank you. So we will go back to panelists. I think Director Nemitz, you can... Благодаря. Господин Немиц, вие бяхте споменати изрично, така че ви давам думата. Благодаря ви, няколко думи, ако съм разбрал правилно въпроса, каква е разликата между пряката и представителна демокрация? Right. Аз не мисля, че пряката демокрация непременно е по-добра. Представителната демокрация, така както я познаваме в Европа, не изключва демокрацията на участието, защото това да гласуваше част от демократичния процес. То не я определя. Но когато говорим за демокрация на участието, това означава да можеш да направиш нещо повече от пускането на гласа си. Имаме различни истории на успеха, които показват как хора са се ангажирали, как са променяли законодателството в Брюксел – в наши дни просто би трябвало да насърчаваме гражданите, да им обясняваме, че този свят може да се променя и чрез други методи, а не чрез хвърляне на коктейли Молотов в убежища за мигранти. Ние в Брюксел би трябвало да се получим и да си вършим работата по-добре. След това за нас е важно и трансграничното участие, като насочваме вниманието си към политическите партии, защото е, съгласно законите в много държави и членки, за да си кандидат трябва да си граждани на страната, член на партията. Ако комисията не смята да промени това, е, това не значи, че е права, въпреки записаната точка в приоритетите. Ще помислим, ще разгледаме и приоритетите, ще използваме всичко, което да увеличи гражданското участие в Европа. Имаше и въпрос е, за възможността да можеш да гласуваш на националните си избори, когато си извън страната. Всъщност тук има две школи. Едната твърди, че трябва да можеш да гласуваш там, където живееш. Това е школата на правото на гражданина. В момента гражданина гласува на местни и на европейски избори. Втората школа има различен подход. Според тази школа, дори да си напуснал страната, трябва да се върнеш в страната си, за да гласуваш. Договорът всъщност дава правното основание за европейски избори, но за национални не знам дали можем да използваме този договор, защото това вече опира до националната организация на изборите. Господин Лайнен, да, ние трябва да насърчаваме младите да участват в европейските избори. Аз мисля, че би трябвало и е, избирателната възраст да се снижи до 16 години, както направи Австрия, трябва да се въведе и електронно гласуване. На второ място да увеличим европейското измерение, да създадем липсващите звена между политическите партии. Всичко – което би помогнало и на европейските партии по време на предизборната кампания. Най-важното е да имаме европейски списъци на кандидатите и разбира се да изберем тъй наречените шпицен кандидати. След това вие попитахте за националното гражданство, но не би трябвало да се прави разграничението и националното гражданство да се противопоставя на европейското. Ние обхващаме 28 държави. Ако една държава членка вземе някакво различно решение, има 27 други държави да, това е демокрацията. Сигурно това ще ми кажете, но има известни опасности. Защо да не помислим за един общоевропейски референдум? Така ще се осъществи пряката демокрация по европейските въпроси. Благодаря ви. Джордж Шопфлин по Европейската гражданска инициатива тя трябва да се доразвие. След това на господин Немиц ще кажа, че проучванията показват, че преразпределението на власт по посока на гражданите и групите за натиск винаги увеличава демокрацията, но разбира се, това е сложна тема. Всички смятаме, че гражданското общество е нещо добро, но избирателната активност понякога намалява, когато то се здобие с повече права. След това Вашият въпрос предполага, че има някакви застинали във времето европейски ценности. Аз не съм съгласен. Ценностите се променят непрекъснато, задават се и по-скептични въпроси. Демокрацията изисква да изслушаме всички, включително и скептиците. И накрая, по-младите – Наистина не бива да забравяме, че тези, които сега са на 20-30 години, сигурно ще доживеят възраст от 130-140 години с развитието на технологиите. И всъщност така тежестта на демокрацията ще падне върху 65 годишните, включително и мен, Ендрю. Според мен проблемът е, че е, в момента всичко е забранително. В забранителен режим е написано, е, като имаме предвид подобряване на представителността на демокрацията. Силно се надявам, че парламентът, подготвяйки пакета си за следващия, следващата промяна на договорите, ще включи поправка на член 22 от Добро за функционирането на Европейския съюз, за да може всички граждани на съюза да получават правото да гласуват и на референдуми, и на национални, и на европейски избори по европейски въпроси. трябва да се от, отслабят ограниченията също така за гражданската инициатива. се каже, че може да се предложи единствено и само правен или е, законодателен проект като инициатива е нещо абсурдно. Винаги съм смятал, че е, инициативата на гражданите е форма на движение, което задължава институциите да помислят какви са общите кампании за политическа реформа. За процедурата на парламентарен контрол. Съгласен съм с госпожа Алкин, че има опит в скандинавските държави, който наистина е много добър. Но прекалено голяма тежест да се придаде на размахването на картони при национални проблеми, както видяхме при британското решение 19 февруари, където съветът се съгласи, и това е абсурдно, да се даде червен картон от този тип, е според мен ако всичко зависеше от мен, целият механизъм за ранно предупреждение ще да бъде премахнат. Бих позволил, даже насърчил националните парламенти да се изразяват по всички аспекти на европейското законодателство, на всички етапи, на законодателния процес. Благодаря, госпожа Соренсен. Uh, I will react a little bit. Да. Избирателната активност сред младите хора. Съгласна съм, че демокрацията на участието е свързана не само с гласуване. Не става дума само за технически решения за увеличаване на избирателната активност. Социалните медии са част от решението. Често, когато говоря с политици по този въпрос, те ми казват, нека младите бъдат ангажирани, нека да влезем в Фейсбук и да видим колко лайка може да получим. Нека да говорим с младите. И всъщност те забравят, че що се отнася до изготвяне на политика и вземане на решение, което да окаже въздействие върху живота им, те ги забравят младите. Не искам две отделни структури на участие. Една за младите, една за реално вземане на решения. Трябва да видим как може младите да участват в вече съществуващите структури. Има и технически решения за увеличаване на избирателната активност на младите. Например, в Дания имаме в училища, в Макдоналдс избирателни урни и хората гласуват. Младите хора гласуват. Слагаме урни там, където има млади хора. Пращаме им смс-и. Припомняме им, че има избори. Пращаме им също съобщения има избори днес. Групата, която получила два дни преди изборите съобщения, гласува много по-активни. Младите хора а, мислят по въпроса. Не е просто да отидат и да сложат кръщи срещу някой кандидат. Когато имат достъп до възможност за гласуване, те се интересуват от информация, събират информация. Защо да гласуват и трябва да се види за какво гласуват. трябва да бъде по-достъпен вод за младите хора. Защото хората търсят информация и а, разглеждат, разглеждат политическите дискурси. Благодаря. Кармен. Yes, very briefly, because there was one concrete... Имаше конкретен въпрос от господина отзад, не му помня името, за гражданската инициатива. Правото на инициатива и това, че гражданите не искат да дават лични данни. Европейската гражданска инициатива не е задължителен инструмент, той залага програма за работа, поне така пише в договорите. Тя само призовава комисията да излезе с законодателен инструмент, но Европейската комисия в крайна сметка има права на европейско ниво и е, законодателната инициатива е нейна. Ние не може да отидем отвъд това, което парламента и съвета предлагат. Потвърждавам, че гражданите наистина не желаят да дават лични данни, ако това беше въпроса, не съм сигурна дали го разбрах. Това е един от проблемите при прилагането на гражданската инициатива. Колко са сложни данните и личните данни, които изискват държавите членки, при подписване на гражданска инициатива. От друга страна обаче този инструмент е незадължителен и няма логика между тези, два, тези две страни. Преди 4 минути вече завзехме времето на другата част от заседанието. Благодаря на всички, благодаря на всички, които останаха. Моля, останете и по време на следващото заседание. То ще бъде интересно. Панелист. Благодаря на всички. Thank you very much for leaving those who live. Благодаря на тези, които си тръгват. Благодаря на тези, които остават. No reaction. Sorry? You can, you can use the, yeah. the Thank you. Uh, those who leave, thank you very much for leaving. Много ви моля бързо да напуснете залата. Благодаря на останалите. Благодарим на всички. That's perfect. That's really perfect. Thank you. Благодаря. But do it, please. Излезте или излезте. At... Започваме. It is time for the final Време е за заключителната част от нашето изслушване. Ще се занимаем с правата на гражданите да се обръщат към Европейския съюз. Двете основни теми, по които ще говорим, са повишаване информираността за участие в изготвянето на политики и правота на петиция от теория на практика ще дам думата на колегата госпожа Дарлинг. Имате думата. Uh, it's, uh, yeah, it's just uh, five... Uh... Седем минути имате. To... I'll do my very best. Uh, ще направя всичко възможно. Благодаря. ще започна с няколко думи за себе си мисля, че тази част от днешното изслушване е много интересна от моя гледна точка. Аз през 14-та година влязох в Европейския парламент, а преди това бях синдикалист в Европейското синдикално движение. Много години съм се борила за милиони работници, европейски граждани, за техните права извън европейските институции. И сега се оказвам вътре в Комисията по петиции и то в позиция, в която мога да чуя гражданите, които защитават своите интереси и техните проблеми. Проблемите, които искат да повдигнат пред комисията по петиции. Много богат опит натрупах от май 2014 година Защо е привилегия за мен да съм тук? Пътището на Европейския съюз зависи от увеличеното участие в демокрацията. На работното място, като групи работници, е, свързани с правата на работещите, парламентарната демокрация, увеличена роля на Европейския парламент при изготвяне на политиките и пряка демокрация посредством правата на хората да повдигат въпросите, които ги вълнуват посредством гражданската инициатива или внасяне на, парламенти, на петиции в парламента. Комисията по петиции е, работи активно и по въпроси, които ме вълнуват. Тя е единствената част от Европейския парламент, чийто дневен ред се определя от гражданите на Европа. Дневният ни ред се определя от петициите, които получаваме като парламент – и въпросите, които се повдигат. Ние сме мост между гражданите и европейските институции като цяло. Един от най-добрите начини за пряко решение на проблемите може да се пише на парламента, на съвета, на комисията. И точно това прави комисията по петициите е изключително важна – като евродепутат бих критикувала Европейския парламент, защото смятам, че до момента останалата част от Европейския парламент не е разбрала изцяло значимостта на комисията по петиции. Част от предизвикателството в бъдеще е увеличаването на връзката между комисията по петициите и останалата част от Европейския парламент. 2009 година сме получили около 2000 петиции. 14 година сме получили около 3000 петиции. Те се увеличават постоянно. Всички петиции преминават през проверка за допустимост. Те са недопустими, само ако са извън правомощията на Съюза. През 2014 година около 1070 петиции са сметнати за недопустими, но зная от заседанията на комисията, че винаги се опитваме да правим петицията допустими. Правим всичко възможно, така щото да се чуят исканията на гражданите, дори и да трябва да поразтеглим понятията малко. Обемът на петициите, разнообразието на техните теми всъщност оказват натиск върху нас като депутати в комисията по петиции, върху комисията, върху съвета, за да се подобри начина, по който говорим по въпросите и за да гарантираме един бърз и ефикасен отговор. Различните въпроси, които се повдигат, означават, че депутатите стават експерти по всичко и по нищо. На английски казваме специалист по всичко, като член на комисията по петиции – но това ме притиска и нашите ресурси, тъй като не можем да разгледаме всички тези въпроси, имаме нужда от адекватни ресурси като комисия, за да може технически да имаме достатъчно време и технически познания. Мисля, че се справяме добре, макар че нещата могат винаги да се подобрят. Аз съм оптимист по принцип и затова гледам така на нещата. Комисията по петициите съм била и притеснена от отношението на някои от държавите членки, особено към тревогите на европейски граждани. Един пример, например. По-рано говорихте за права на гласуване. Това се спомена много пъти днес. когато са били повдигнати тези права на гласуване на британци, които живеят извън Великобритания. Нашето правителство заложи в своя манифест за общите избори, че всички, живещи извън страната, ще могат да гласуват а, те говориха такива неща, но всъщност на практика това не е така. И сега ще имаме референдум за Европа, където голяма част от британците, които не живеят в страната, няма да могат да кажат какво мислят по едно ключово решение, което ще засегне тях много повече, отколкото други британци. И смятам, че това е много притеснително. Когато се повдигат въпроси и държавите членки не участват а, достатъчно. Една сфера, в която имаше отлично сътрудничество, това е сътрудничество с омбудсмана. Знам, че ще има а, представител на омбудсмана, но що се отнася до трансатлантическото партньорство за инвестиции и търговия или правата на беженците, мигрантите, Фронтекст – показахме как координацията между отделните европейски институции може да увеличи гласа на гражданите, които повдигат въпроси пред нас. Ние работим с други институции и повдигаме а, този въпрос пред други институции. Може би звучи парадоксално, в момент, в който Европейския съюз бива критикуван почти във всяка държава членка, броя на хората, които искат да участват, се увеличава. И мисля, че това увеличава и отговорността към нас. Този парадокс е ясно видим и в Обединеното кралство. Ще имаме референдум, както казах току-що. Той ще реши дали да излезем от Европейския съюз. 2014 година сме получили повече петиции от Обединеното кралство, колкото от Полша или от Франция. За държави, които са еквивалентни на нашата като население. Има много сложни причини за това, най-вероятно. Но един елемент, бързо ще приключа, Та един от елементите е, че петициите се разглеждат като основна част от демократичното участие – имахме някои въпроси, които искам да повдигна за това, защо гражданите искат да бъдат чути. Това, което ми казват вносителите на петиции, е, че те искат да говорят пряко пред европейските институции. Искат да чуят отговор пряко от Европейската комисия, от съвета и от депутатите докато стигнеш до комисията по петициите, най-вероятно си преминал през всички други възможни решения, вече си отчаян, гневен, фрустриран. И това да те изслушат депутатите е много важно, за да покажат уважение към твоите проблеми. Така може да се осветят някои проблеми. Имаше работници, които дойдоха тук, се бяха освободени след стачка и така изложиха своите тревоги. Голямата част от петициите вече са за основни права. В Европейския парламент говорим за връзката между хартата, основните права и петициите, които получаваме. Трябва да намерим начин да гарантираме така, защото хартата в комбинация с правото на петиции да отговаря на очакванията на хората. Трябва и да информираме хората и съответно да се опитваме да решаваме проблемите, но от друга страна има и някои ограничения, които ни налага хартата. В резюме, правото на петиция е изключително важна част от европейската демокрация. Трябва да подкрепим процеса на изслушване на вносителите. Имаме нужда от адекватни ресурси, така щото да може да работим своевременно, да не се налага да чакат много вносителите, да не се натрупват прекалено много вносители, е, извинете, петиции и е, защита на основните права, най-вече, особено правото на внасяне на петиция. Трябва да се свързваме по-добре с комисиите в националните парламенти по петиции или поднационални, т.е. регионални парламенти, например Шотландския парламент. Трябва да засилим връзката с Европейския омбудсман. Депутатите трябва да признаят нашата комисия, за да може другите комисии да чуят какво мислят гражданите. Благодаря. Dear colleague thank you very much for your interest. Благодаря ви за интересното представяне и за по-дългото ви изказване. Благодаря. Сега искам да приветствам госпожа Беате, Гиминдър, Гимайндър, Химиндър, представител на Европейския омбудсман, госпожо Гиминдър, имате думата за 5 минути, ако е възможно. Uh, Благодаря, господин председател, за тази възможност да взема участие във вашето изслушване. Чух много мили думи е, за Европейския омбудсман и за службата, в която ние работим. В комисията по петициите се занимавате с други неща, по-скоро ние работим за подобряване на административните практики във всички институции, органи и агенции на Европейския съюз. Опитваме се да обхванем всички проблеми на гражданите, когато те се сблъскват с административни проблеми. Получаваме е, жалби от НПО, бизнес асоциации и всички останали, които съгласно нашият статут имат право да подават жалби към нас. По 4000 на брой на година получаваме. Имаме е, подобен опит на вашата комисия по петициите, че понякога жалбите не попадат в нашия мандат и няма как да се занимаем с описания проблем и с оплакванията, включени в жалбата. Понякога тези въпроси трябва да бъдат е, разгледани национално ниво, защото са обхванати от националното законодателство. 400 от жалбите се определят като приемливи, допустими и по-голямата част от тях обхващат оплаквания от липса на прозрачност в администрацията, липса на участие, липса на достъп до документи и информация свързана с, да речем, протоколи от заседания и така нататък. Това представлява за нас голям интерес да се увеличи прозрачността в работата на европейските институции Омбудсмана се бори за това да има прозрачност във всички политически действия, прави се опити да се увеличи интерес от страна на гражданите, защото когато те знаят за какво става въпрос, могат да участват по-добре и да дават своя глас. По време на политическите дебати в момента се занимаваме с това как, до каква степен политиците, законодателите включват прозрачността в своята работа. Имам предвид до каква степен са прозрачни тристранните срещи и други срещи в съвета и до каква степен може да се увеличи прозрачността и до каква степен може да се споделя повече информация с хората, които проявяват интерес. За нас е важно да откликваме на потребностите на европейските граждани и понякога за гражданите е важно да има кой да ги слуша, да видят, че има кой да откликне на техните оплаквания да останат те с участие, с усещането, че институциите са действали по адекватен начин, че е имало кой да ам, чуе а, техните оплаквания и се опитваме да м, им помогнем в по-нататъчният им контакт с институциите. Опитваме се да въведем подобрения в администрацията. Има и стратегическо проучване, свързано с Европейската градска инициатива, тема, която се обсъди вече днес. Освен това, трябва по-добре да се обосновем за това защо няма как да извършим последващи действия, свързани с тази инициатива. Европейския парламент каза, че има препятствия пред организаторите на тази гражданска инициатива и трябва да видим какво може да направи комисията. Друго стратегическо проучване, което извършваме, е свързано с степента на прозрачност в трансатлантическото споразумение за инвестиции и търговия и да се види ем, точно с какво се занимава този преговарящ екип по споразумението. Най-важното е да, да има прозрачност, да има откритост, да е, се обхващат и гражданите. И е, по този начин ще можем да откликнем и на много оплаквания и ще можем да подобрим стандартите в Европейската администрация и да съществим един по-ефективен политически диалог. Благодаря госпожо Джеминдер за това, че се вписахте в отреденото ви време. Следващият ни оратор е господин Карл Хайнц Ламберт, първи заместник-председател на Комитета на регионите. Добре дошъл, господин Ламберт. Имате думата. Благодаря ви. Когато искаме да водим диалог, е необходимо единият да слуша, другият да говори, и разбира се е хубаво, когато хората имат общ език. Е, въпреки ниското участие в Европа, ние виждаме, че се намираме в една много деликатна ситуация по-настоящем е, защото вече не знаем какво става в Европа. Е, говори се много, но всички като чили говорят едновременно. И трябва да кажа, че аз съм много разочарован. Прекарал съм почти половин век в политиката, но за съжаление ми се струва, че европейският проект е наистина заплашен. Ние като че ли не споделяме едни и същи ценности. Диалогът с гражданите е много важен и за мен това е още по-съществено, защото всъщност аз съм от един малък регион, който е на границата между Германия, Франция и Люксембург. Трябва да кажа, че бях много очуден, когато преди няколко месеци видях, че отново след десетилетия отново на границите е въведен контрол. Струва ми се, че има наистина реална необходимост отново да дадем думата на европейските граждани, но също така трябва да излъчим и послание към тях. Всъщност тези, които най-много говорят за Европа днес са тези, които и се противопоставят. Достатъчно е да анализираме последните избори в Германия, за да разберем, че Европа се е превърна за мнозина в истински враг. И от това няма как да не ни хваща страх, защото историята може да се повтори. В Комитета на регионите работим сериозно, ние искаме също да изиграем своята роля, тъй като местните и регионални органи винаги са били стимул на гражданското участие. Всъщност най-лесно е да организираш това участие там, където си най-близо до хората. Ясно е, че при настоящата криза Посланието на Европа не се чува от хората, хората не говорят положително за Европа и всъщност би трябвало да се работи точно на регионално ниво, там където политиците познават хората, имат пряк контакт, защото е ясно, че хората познават местния си кмет за разлика от председателя на Европейския съвет. Европейският съюз, разбира се, дава много възможности, подкрепя този диалог. Ето днес вие говорихте за гражданската инициатива, например. Да не говорим за неизброимите контакти по програма Права, гражданство. Има какви ли не инициативи и въпреки това те не са достатъчни. Трябват нови идеи, за да се утвърди активното гражданство, демокрацията на участието. Всъщност, ние приехме и становище на тази тема за по-добра комуникация, по-добра свързаност на местно ниво – Необходимо е Европа да бъде разбрана и да се види, че добавя стойност за гражданите си. Комитетът на регионите е организирал доста дебати и в Белгия, и в Италия, и в Испания, и в Литва. Това са местни и регионални дебати – на които наистина видяхме, че дойдоха хора с интерес, защото ние говорим езика на гражданите, а не този технически еврожаргон, който не се разбира. Би трябвало всъщност да се опитаме да събудим отново доверието на гражданите. Те трябва да ни повярват, да повярват на добавената европейска стойност. За каквото и да говорим от големите теми, миграционната криза, безработицата сред младите, Брексит и какво ли не още, ясно е, че решението може да се намери единствено чрез реално гражданско участие. Така ще се подобри легитимността и прозрачността на процеса на вземане на решения, където има какво да се направи. Но нека не се отчаиваме. Въпреки всичко казано от мен и положителното и по-критичното, въпреки че е, сме стигнали до една трудна ситуация, е ясно, че няма альтернатива, защото нито един от големите проблеми по-настоящем не може да се реши от една държава по-отделно, колкото и голяма да е тя или малка. Това няма никакво значение. Така че ние в Комитета на регионите ще продължим да отвояваме усилията си, тъй като искаме да създадем тази култура на участието, което може да се направи чрез конкретни инициативи, примери, както направихме с Турия или Валония в Белгия. Създадохме реални форуми за участие. Разбира се, трябва да си дадем сметка, че битката все още не е спечелена. Трябва да се направи много, за да решим проблемите и да посрещнем предизвикателствата. Благодаря. Много ви благодаря, господин Ламберт. И сега Жан-Пол Гозес много ми е приятно, че той е сред нас. Той е член на изпълнителния комитет на фундация Робер Шуман, нали така? Благодаря, господин председател. Ето, давам ви думата. Аз няма да говоря за Европейската гражданска инициатива и правилата, при които тя се изпълнява. Искам да се спра на нещо друго. Трудностите вече бяха изтъкнати. Гражданите търсят най-добрия начин да се изразят. Ние искаме по този начин и вземането на решения да бъде по-динамично, по-добре развито. Много е важно обаче да извършваме разяснителни кампании сред гражданите. Особено сега, както току-що чухме, сме в голяма криза. Европейският проект повече от всякога има нужда от реално усилие, но това няма как да се направи при сегашните обстоятелства, ако не се разпространява редовно информация. Би трябвало да се оповестяват проучванията, да се улеснява задачата на вземащите решения и разбира се да се работи на най-подходящото ниво по въпросите, които засягат всички нас. Би трябвало да се подкрепят инициативите на тези, които разпространяват европейската идея и помагат на европейските институции Франция и Брюксел – могат да разчитат на фундация Робер Шума. Ние работим и на двете места. Добре познати сме на обществеността. Фундацията ни изпълнява мисията си напълно прозрачно. Разбира се, въпреки това понякога фундацията ни има трудности с финансирането на своите дейности – но са направени множество проучвания по политиката за миграция, включително и тази за бежанците, по тези проучвания, от тези проучвания става ясно, че ние трябва да подкрепим политиката на комисията. Нека ви напомня какво казваше и Жак Делор – в това отношение. Необходимо е да се подкрепя и комисията, и парламента. Също но ние трябва да използваме и мрежата Пряка Европа, да разчитаме на различните НПО организации, които обаче наистина са лишени от средства. Те нямат достатъчен ресурс, тъй като общественото финансиране намалява, както добре знаете а информацията за гражданите би трябвало да е отговорност на политическите сили. И наляво, и надясно политически. Не може да се търсят само изкупителни жертви. Виждаме какво правят и френските медии, медии, особено телевизията, и изобщо европейските медии. Медиите отразяват много частично. Ще спомена и работата на Френската национална асамблея и техния език. Европейските граждани трудно могат да проумеят какво точно е се прави. Тук също трябва да се работи. Благодаря ви, господин Гозес. Госпожа Асия Кавракова има думата директор на службата за действия, свързани с Европейската, с Европейската градска инициатива. Госпожа Кавракова, имате думата. Господин председателю, благодаря ви. Мислих си днес дали да си последен оратор в края на деня ам, може да се счита за нещо хубаво или нещо лошо, но ам, аз реших, че е нещо хубаво защото чух много интересни изказвания. Аз съм тук от сутринта. Гражданите имат право да се ползват от всички привилегии в Европейския съюз и от 25 години е така. Три, а, три половина са въпросите, по които искам да взема отношение, които се очертаха в днешната дискусия. 58% от е, гражданите не са наясно какво трябва да направят, ако правата им са нарушени. Но аз намерих въпроса на този. Намерих отговор на този въпрос. Те трябва да се обърнат е, към съответната служба. Имаше само един оратор тази сутрин, който посочи Солвит. Важно е да повишим осведомеността и по отношение на съществуващи инструменти, не само по отношение на новите инструменти. Така наречената каскадна система обхваща всякакъв вид информация, свързана с за всички права на гражданите, дори ако информацията не е достатъчна за гражданина да разреши конкретния си проблем. Има съответната служба, наречена Europe Advice, която съществува от 19 години. Тази служба предоставя консултации на гражданите, когато те имат проблем с регистрация, с, с регистрацията си, с издаването на виза, с, с всякакви въпроси, свързани с вътрешния пазар. Освен това има правни експерти в Европейския съюз, които предоставят безплатна правна информация на всички официални езици на Европейския съюз Миналата година сме предоставили правна, а, правна консултация на хиляди граждани. 9,5% се увеличил броя на обажданията или на а, запитванията в сравнение с предишните години. Какво означава това, че гражданите имат нужда от съвет и консултация за това, че правата им се нарушават повече? И следващото, следващото стъпало в тази каскадна система е Solvit, система, която дава възможност за свързване с националните власти, Европа 2, и, а, ние и Solvit си общуваме и а, си разменяме случаи, в зависимост от това, коя инстанция може да а, откликне по-добре на искането. Има резултати от проучване, които показват, че има две неща, които са важни за гражданите консулската защита и ам, избирателните права. Има нещо, което много лесно може да се приложи на практика. В отговора а, на юристите към гражданите Отдолу може да е, видите информация за отделните права на гражданите. Значи, е, на година ние предоставяме консултации на 21-22 хиляди граждани и отдолу е, се предоставя тази информация. Следващият инструмент, който откриха наскоро, и искам да задам въпрос, просто за да проведем експеримент. Колко от вас в тази зала са чули, че има онлайн платформа Light and Load, където гражданите на Европейския съюз могат да дадат своите предложения за е, законодателство, което може да бъде реформирано, за да бъде подобрено и да бъде адаптирано към нуждите на гражданите и може да се намали административния товар. Моля ви, вдигнете ръка всички, които знаете за това. Well, don't respond. It was a rhetoric question. yes. This was a rhetoric question. I, I, I knew about... Uh, това е риторичен въпрос. Да, исках да знам а, аз съм член на платформата за по-добро законотворчество. Това е онлайн платформа, чрез която 150 предложения са били внесени от януари за намаляване на сложността на европейското законодателство. 29% от предложенията са внесени от бизнеса, защото те са информирани и така, правим опит да информираме гражданите, защото смятам, че ам, като се претеглят предимствата и недостатъците а, при подобряването на законодателството, трябва да бъдат взети предвид и гледните точки на гражданите и на бизнеса. А, ам, и трябва да бъдат взети предвид всички заинтересовани страни, участващи в тази платформа Refit за по-добро законотворчество. Моля ви да популяризирате платформата във вашите избирателни райони. Има а, и други интересни данни, които са свързани с а, факта, че много висок а, дял от европейските граждани смятат, че трябва да се даде възможност за участие онлайн в ам, консултации, провеждане на дискусии, най-вече да бъдат обхванати младите хора. Според нас, консултациите, които се организират на практика в Европейската комисия, в момента не служат на гражданите, а на отделните заинтересовани страни. Обаче трябва да има а, альтернатива, паралелно да текат действия, които да са свързани с особеностите на целевата група. Ето виждате, имахме представител на форума на младите хора. Трябва да бъдат обхванати, обхванати младите хора. Младите хора няма да отидат идват при политици точно обратно, обратното. Хората, които взимат решения, трябва да отидат там, където се намират младите хора. В момента моята организация анализира 25 примера по света за законодателство, свързано с груповото инвестиране, набирането на групов капитал. Част от коментара ми е свързани с гражданската инициатива. Аз съм от тези, които смятат, че трябва да бъде преразгледан регламента и то сега, а не по-късно. И друг аспект, който може би съм пропуснала, но е бил споменат. Става въпрос за нещо много сериозно, за преразглеждане на регламента, за да се увеличи успеваността на регистрирането на самата инициатива и под, да бъде подкрепена от повече хора. Благодаря ви, госпожо Кавракова, за вашето изказване. Тя, вие бяхте последната, която се изказахте. Искам да благодаря на всички ви за вашето участие. Наистина действате много мотивиращо. Сега може да задавате въпроси, да коментирате казаното от ораторите. Искам да ви припомня, че за да можем да дадем възможност на най-много хора, възможно най-много хора да вземат думата, ще ви кажа, защото аз съм много щедър, че ще ви дам по 3 минути. Задавайте въпроси на участниците, споделяйте вашите становища, правете предложения, но не говорете повече от 3 минути. Имаме ли списък? Uh, I can see your name, dear lady. Не мога да видя името ви, уважаема госпожо. Нямам име, но аз се казвам Александрия Молевич, аз съм директор на Европейския граждански форум. Над, над 100 асоциации в Европа са членове на, наш, на нашия форум. Ние ем, искаме да се чуе гласа на гражданите и е, гражданските организации да бъдат признати в процеса на взимането на решение. Радвам се, че имаме възможност да обсъждаме европейското гражданство днес, но съм изненадана, че а, сега сме към края на събитието и не сме чули нито едно заинтересовано а, лице, което да говори за организираните граждани или за организирания тип гражданство. Придържаме се към едно гражданство, което се урежда в член 20 и а, което е свързано с различни права и най-вече с мобил, правото на движение, но има а, и отделни права, свързани с европейското гражданство. От влизането в сила на Лисабонския договор има и много други възможности права, които можем да прикрепим към европейското гражданство, хартата на човешките права влезе в първичното законодателство и член 11, но се предвижда индивидуално участие на гражданите чрез Европейската инициатива. Всички сте запознати с този член 11, в който се посочва и участието на организираните граждани а, чрез гражданските организации. В, и включването на гражданите във взимането на процеса на решението трябва да се води прозрачен и редовен диалог с тези асоциации. От години а, функционираме като организация и работим съвместно с а, други организации, подобни на нашата които са разтревожени от начинът по който се третира гражданското общество в процеса на взимането на решение. Ние сме сред организациите, които дори очертават политики и изготвят конкретни предложения. Надяваме се, че този път гражданството ще обхваща и по-широкото участие на гражданите чрез гражданските организации и асоциации. Имаме и политически доклад с конкретни предложения, които почиват на нашия опит и чрез опита натрупан в годината на доброволчеството и други такива подобни инициативи. Някои от вас вече са наясно с всичко това, но наистина високо ще оценим вашите старания. Може би някой от вас ще поеме ангажимент, че тези страхове опасения, които се изразяват от години, ще бъдат взети предвид при провеждането на следващите публични консултации. Господинът до вас? Не, не искате думата. Няма повече въпроси, така ли? Всичко е ясно. Всички проблеми са разрешени. Okay. Прекрасна публика сте. Благодаря ви. Благодаря ви за вашия принос. Сега а, дойде време за нашите заключителни слова. Госпожа Тина Стола е тук, генерален директор, отговарящ за равенството на половете, потребителите в Европейската комисия. Госпожа Астола, имате думата. Не ви видях, че сте там. Ето имате думата. Honorable members and ladies and gentlemen. Уважаеми депутати, дами и господа, много се радвам, че съм тук. И conclusions um, on how to make the most of European Важна е темата, която обсъждаме днес. Мисля, че сега е момента наистина да говорим за получената информация от гражданите чрез различни допитвания, чрез Евробарометър. Ние имаме своите общи ценности, но трябва да насърчим участието на гражданите. Европейските граждани трябва да бъдат чути. Необходимо е да направим всичко по силите си, така че да насърчаваме европейските ценности и права. При настоящия климат е важно повече от всякога да защитаваме върховенството на закона, липсата на дискриминация, толерантността и многообразието. Отговорите на европейците при направеното допитване бяха абсолютно недвусмислени. Девет от всеки десет са на мнение, че е необходимо за Европа да се говори повече и в училищата, и в обществото като цяло. Това означава да полагат усилия абсолютно всички и държавите членки, и местните и регионални органи, които са най-близо до хората. Разбира се, трябва да се работи на европейско ниво. Комисията, парламента, институциите. Това се иска всъщност и от гражданите. Необходимо е да направим всичко по силите си, за да можете наистина да се възползват от европейското си гражданство. Добрата новина е, че гражданите сега са по-осведомени от всякога, що се отнася до европейското гражданство. Както чухме от комисаря Юрова сутринта, гражданството не е някаква теоретична постройка, става дума за конкретни ползи за хората. Европейското гражданство би трябвало да означава да се чувстваш у дома си, където и да си в Европейския съюз. Необходимо е да предприемем действия, така че целта наистина да се постигне, защото често гражданите не знаят с какви права разполагат. Това стана ясно от изказванията днес. Не знаят и какво да направят, когато правата им са нарушени. Много често е, защитата на правата се натъква на съвсем е, очевидни пречки, прекомерно дълги процедури и въпросът е как да улесним гражданите. Вече бяха обсъдени някои много добри идеи, например информация, отговор на техните въпроси, особено когато се установяват в различна държава членка. Трябва да им се помага при регистрацията. Свободното движение дава възможности на тези, които работят, учат, придвижват се в Европейския съюз. Проучванията показват, че мобилността има положително въздействие върху економиката, тя носи ползи. 71% от запитаните са на мнение, че мобилността носи ползи на собствената им държава. Свободното движение е европейско право, правото, което европейските граждани ценят най-много. За това им би трябвало то да се защитава още по-категорично в името на заетостта. Ще продължа да подкрепям държавите членки в изпълнението на техните норми и в работата с местните и регионални власти. Трябва да се обменят и най-добрите практики. Тази комисия вече е показала конкретни резултати в областта на европейското гражданство. Имаме нови норми за консулска защита. Директивата за консулска защита е всъщност и първата важна стъпка по посока на затвърждаване на правата на европейските граждани. Това означава по-добра защита в трети страни при ситуация на нужда. Евробарометър, както беше казано и по-рано, показва, че хората не познават своите права, те не знаят какво означава това при обръщането им към консулските отдели, така че ще трябва непрекъснато да се обяснява. Уважаеми дами и господа, искам да кажа и няколко думи за политическите права. Докладът на комисията от 2014 година за европейските избори сочи, че гражданското участие в тези избори трябва да се увеличи да протегнем ръка на младите, така както се каза и по-рано от комисара Юрова. Трябва да се подава и по-добра информация, да се знае как Европа всъщност подобрява нашето ежедневие да се водим от интересите на европейските граждани и при изработването на политики, така че да има по-активна ангажираност, когато се подготвяме за изборите 2019 година. Политическата легитимност на тъй наречените водещи кандидати е важен елемент от усилията – Реформата на избирателния закон от 1972 година също. Именно за това, както беше казано, комисията подкрепя предложението на парламента за реформа на избирателния закон. Той би улеснил и участието в европейски и местни избори Всъщност 8 на всеки 10 граждани или 80% са на мнение, че гласуването им ще се улесни от подобни практики. Трябва да насаждаме наистина вече съществуващите добри практики. Комисията благодари за ползотворната дискусия, проведена днес – Хубаво е, че се чуха нови идеи и че идеите на гражданите могат да бъдат въплатени на практика. Ние ще доразвием тези идеи в бъдещите политики и ще излезем с конкретни предложения за действия. Много ви благодаря за работата през целия ден. Не ми е приятно, че нямаше как да дойда по-рано, успях обаче да присъствам последния половин час. Been... Много ви благодаря за изказването. Всъщност, то не е последното изказване. Вие отправихте към нас заключителните думи на комисията, но сега ще чуем скъпата колега Сесилия Викстрем. Тя е председател на комисията по петиции и наистина ще направи заключенията. Много ви благодаря за топлите думи. Почитаеми членове на парламента, скъпи наши оратори. Трябва да кажа, че Европейският парламент наистина с удоволствие работи като домакин на тази среща. Благодаря на всички комисии от Европейския парламент, на Европейската комисия, на всички, които организираха изслушването. Специално благодаря и на всички присъствали колеги, експерти, вносители на петиции най-вече, тъй като те дадоха много ценен принос за днешната дискусия. Надявам се, че сега всички се чувстваме вдъхновени и също така достатъчно смели, за да се заемем с тези понякога трудни и деликатни теми на политиката. Много се радвам също така, че присъстваха и колеги, които не са в комисията по петиции, но днес имаха възможност да чуят някои от вносителите на петиции, които са се обръщали към нас с конкретни проблеми. Всъщност, информацията на тези жалбоподатели е изключително важна за нас като за законодатели, тя е важна за всички членове на парламента. Като председател на комисия 5 и ви уверявам, че заедно с отличния секретариат ще продължа да работя, да правя всичко по силите си, така че да отговаряме колкото се може по-ефикасно на петициите на гражданите. Някой днес ме попита, какво правите днес? Ами, говорим за правото да имаш права. Мисля, че това е отлична формулировка. От време на време говорим за гражданите като за потребители, а ние сме избраните политици, членове на парламента, за нас те са гласоподаватели. Нека сложим край на всичко това. Всички ние сме граждани. Някои от нас могат да бъдат избирани, други да бъдат потребители или вносители на петиции, но всички ние сме на първо място граждани и ние политиците трябва да престанем да говорим за гласоподавателите, а напротив да говорим за своите съграждани. Така диалогът е много по-интересен. И не на последно място искам да благодаря на всички за вниманието, за проявения интерес към европейското гражданство на практика. Нямаме търпение да продължим този диалог в бъдеще. Още веднъж благодаря ви за участието, за изказванията. Не се колебайте да се обръщате към нас винаги, когато мислите, че има какво да ни кажете. Благодаря ви. Желая ви прекрасен следобед.